и след няколко месеца имаме възможност отново да обсъдим темата. Благодаря ви, госпожо председател, за нашия проект, този, този дебат и другите дебати днес. Благодаря ви, госпожо Малмстрем. Колеги, следващото заседанието ни продължава утре в 8.30 сутринта. Желая на всички ви приятна вечер!